Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Колеги, е, дами и господа. И продължаваме от там, е, къде, където свършихме тази заран. А именно, е, трябва да се занимаваме с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Давам думата на докладчикът Естебан Гонзалес, който е представил проекта доклад за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Става дума за заявление, подадено от Испания за 700 000 евро. Благодаря, господин председател. На 5 декември 2013 година Испания поиска помощ от Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, защото голям брой служители загубиха работата си между 2012 и 2013 година в испанската област Кастия и Леон когато се занима с молбата Европейският парламент и членовете на, този, на тази комисия от пет различни партии подкрепиха молбата и затова те, на тях им дължим благодарност. Европейската комисия прие молбата на 22 юли 2013 година реши, че всички условия са изпълнени и трябва да бъдат мобилизирани средства за помощ на онези, които са били, които са останали без работа. говориме за милион и 400 хиляди евро. Половината от тях, 700 хиляди, ще бъде първоначалната сума. С тях ще се помогне на около 700 работници за които е много трудно да си намерят нова работа, независимо от това, че им се оказва помощ, за да може да се включат отново в пазара на труда. обаче настъпили са големи структурни промени, дължащи се на глобализацията, което създава сериозни трудности, задълбочени от финансовата и економическата криза, която преживява цяла Европа и особено Испания. Тази криза много сериозно засегна заетостта в Испания. износът на дървесина и корка намаля значително и в същото време значително се влоши положението на нещата в този сектор, особено в Испания, в Кастия и Леон. Три предприятия в областта на дърбодобива и е, добива на корк бяха сериозно засегнати и това оказа сериозно влияние върху местният пазар на труда. Е, като испанец, като член на комисията по бюджети, е, смятам, че трябва да правим солидарно с онези, които загубиха работата си, особено като има предвид, че те работят и живеят в район особено застрашен там промишлеността е много тясно свързана с дърводобива. И няма раз, голям брой различни предприятия. Закриването на предприятия за дърводобив и добив на корка има огромно въздействие върху заетостта тъй като испанската молба отговаря на изискванията за получаване на помощ от фонда, смятаме, че нашата комисия и Европейският фонд трябва част по-скоро да одобрят помощта от 700 000 евро, което е 50% от цялата поискана сума, което ще помогне за осигуряване на работа на около 400 работници. Искам да благодаря още един път на всички, които допринесаха за усъвършенстване на, на предложението. Искам да благодаря и на членовете на нашата комисия от различни политически цветове, които подкрепиха искането на Испания. Трябва час по-скоро да бъдат отпуснати тези средства, за да може хората да си намерят отново работа. Призовавам ви да съдействате за това да се улесни е, включването на онези, които са останали без работа, отново в пазара на труда. Особено е, работещите в малки и средни предприятия и това се отнася и за други райони на Европейския съюз, където пазара на труда е в трудно положение. Благодаря. Благодаря. Вие си благодаря и за вашата така дълбока ангажираност, която вие призовавате да споделим. Едната седмица комисията ще гласува по този доклад. И тогава ще се вземе окончателното решение по вашия доклад. След това на пленарно заседание докладът ще бъде представен. Това ще бъде на 18 септември. Има ли забележки или въпроси към докладчика? Ако няма, в такъв случай минаваме. Извинявайте, извинявайте, не ви видях. Имате думата. Благодаря. Един въпрос имам само. Във връзка с всичките тези, тези заявления? Например, ако има заявление от Финландия, може ли аз да съм докладчик? Защото ако е финландско заявлението, ако е финландска заявката за участие, за финансиране, аз, например, смятам, че ние имаме нужда в нашата страна от тия средства. Трябва да има някакви правила за това. Всъщност искате да бъде проучен доклада така, възможно най-независимо и е, също така е, да се спазят основните принципи. Всъщност, е, да бъдете избрани от засегнатата страна, това не е засяга ли до известна степен независимостта? Oui, monsieur Фернандес. Да, господин Фернандес. Не искам отново да започваме дебат по този въпрос, искам обаче да информирам колегите, че тази ситуация вече беше обсъждана на заседанието на координаторите и беше взето ясно решение. От страна на ЕНП ние посочихме, че се придържаме към тази позиция и че нищо не се противопоставя на това е, гражданин на дадена страна да изготви доклад, който има за предмет неговата страна. Ако аз съм докладчик за бюджета, тогава трябва да се попречи да има отрицателни въздействия, но от правна гледна точка няма нищо, което да се противопоставя. По този начин дори се укрепва ролята на членовете на парламента и ако някой не е съгласен с тяхното мнение, може да внася изменения. И до сега не съм а, била свидетел някой във връзка с този въпрос да е поставил е, етични въпроси. Не за първи път е, при Фонда за солидарност е, депутат от засегнатата страна да получава доклад. Просто не искам да започваме дискусията отново. За мен този дебат вече е приключил членовете на парламента имат е, възможност свободно да упражняват мандата си. Разбира се, става дума за членовете на Европейския парламент. Те поддържат връзки с е, своите страни. Но важно е също да се посочи, че те работят и за страната, която ги е избрала. По този начин мисля, че позицията ни е ясна. Смятам, че в правно отношение и дори в етично отношение нашата позиция е необорима. Благодаря. Благодаря, господин Еченикое. Благодаря, господин председател. Първо, искам да посоча, че 1,4 милиона за 400 работници. Всъщност това са 3500 евро на работник. С това не завинаги се решават проблемите на уволнените работници. Те са уволнени от месеци насам. Въпреки това трябва да се мобилизира непосредствено фонда. Това трябва да стане възможно най-бързо и е, аз бих гласувал, но смятам, че не трябва да процедираме по същия начин, както в модерната медицина. Трябва да залагаме повече на превенцията, а не толкова на лечението. Така че е, не трябва да се използват е, профилактични средства, когато заболяването вече е на лице. За уволнените работници – ние трябва да се погрижим да се направи повече в всички засегнати държави членки. Европейският съюз трябва да допринесе заедно с други институции да бъдат защитени работниците от въздействието на глобализацията и да ги обещети с съответните суми. Но не трябва това да се започва след като е, вече нещата са се случили. Залагаме на превенцията. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Вземам думата след изказването на колегата е, по въпроса дали има смисъл или не да се избира за докладчик депутат от засегната страна. Ние говорихме по този въпрос и решихме, че всяка политическа група може да действа както желая, без каквито и да било пречки. Но, естествено, може да бъдат изказани съмнения във връзка с възможността изобщо възможностите, които се предлагат от фонда, дали са изпълнени условията, дали съответната страна е внесла документите. Всъщност не ние решаваме за размера на сумата и кой да я получи. Ние просто трябва да проверим дали има пречки депутат от засегната страна да се занимава с тази тема. По-скоро бихме могли да помислим, че това е предимство, защото той познава по-добре проблемите на страната си. Обаче нямаме никакви възможности да е, третираме някой привилегировано при прилагането на фонда за глобализация. Е, естествено, следващата седмица ние ще гласуваме за доклада. Това не е панацея, не решава проблемите с заедостта, но е поне малък принос от страна на Европейския съюз, който ще послужи да се помогне на хората да повишат квалификацията си и да се реинтегрират на пазара на труда. Във всички случаи мисля, че можем по някакъв начин да помогнем. Господин Дюпре. Благодаря, господин председател. Искам а, да се покая публично, защото по време на срещата на координаторите аз изразих позиция. Ставаше дума за мнозинство на координаторите да се приеме позиция, която току-що припомни госпожа основния докладчик. Всъщност, безспорно, аз не мога да направя връзка с моите политически приятели. Госпожа Макнин не беше информирана за това по време на среща на координаторите, така че аз поемам вината в момента. Ja, ich möchte nur kurz etwas hinzufügen. Господин Колбер, искам да добавя нещо, защото имам впечатление, че има някои изказвания, които са ориентирани твърде много по същество. Ние тук сме в комисията по бюджети и опитът ми показва, че в такава комисия трябва да заставаме зад бюджетни ужаси, ако мога така да се изразя. Ако е, проблемите се решават с пари, ние нямаме толкова пари, и е, мисля, че ако в бъдеще бъдем по-щедри, това би било погрешен сигнал от страна на комисията по бюджети. Е, е, аз е, разглеждам нещата по-скоро като фонд пожар, на който да решава най-неотложните случаи и принципно трябва да се даде въпроса, който вече прозвуча, че става дума не за лечение, а за профилактика на симптомите, така че би трябвало само да се ограничим върху неотложните случаи. Благодаря. Мерси. Мерси. Благодаря. А, господин докладчикът. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Искам да им благодаря за подкрепата. Подкрепата за мобилизиране на средства за тази помощ. Искам накрая да кажа следното. Искам да обясня на колегите, че става дума за финансова помощ за преквалификация на онези, които са загубили работата. Ще не става дума за някаква финансова компенсация. Става дума за преквалифициране на онези, които са останали без работа, за да могат да си намерят работа в друг отрасъл. Тоест, това не е някакъв вид компенсация за това, че са били останали, че са останали без работа. Искам да кажа, че това колежката каза, не е без значение, но ние не сме съди, не сме представители на администрацията, и говорим от името на европейските граждани. И като Европейски парламент защитаваме интересите на европейския дънакоплатец. Сигурен съм, че ако бях финландец, щях да защитавам интересите на финландците. Но в крайна сметка не ние взимаме окончателното решение. Става дума за нещо, по което вече сме гласували. но във всички случаи трябва да защитаваме интереса на нашите граждани. Именно това се опитвам да направя днес тук. Интересно изказване. Фондът за приспособяване към глобализацията се използва именно когато, примерно, едно предприятие изпитва трудности, тъй като неговата дейност е изнесена някъде другаде. Е, иначе използват се структурните фондове за запазване на конкурентоспособността, за избягване на е, социалните катастрофи, на които често сме свидетели. Е, разбира се, е, фондът за приспяване към глобализацията е нещо като европейска спешна помощ в случаите, когато от нея се нуждаят европейски предприятия. Нашият дебат хвърли допълнителна светлина върху това, което ще гласуваме на 18 септември. да преминем към следващата гледна точка, ще дам думата на Нилс Торвалдс, който ще представи своето проекто становище, представено на 29 август. Става дума за взимане на отношение от страна на Комисията по бюджети за координиране, по координирането на економическата политика в рамките на европейският семестър в изпълнението на приоритетите за 2014 година. Благодаря. Този път сравнително кратко ще се изкажа. Това е становище за Европейския семестър за економическите политики за 2014 година от бюджета гледна точка. Вашата комисия е КОН. Филип Дебакер е основният докладчик там. В становището се изтъква ролята на европейския бюджет, при намаляването на макроекономическите дисбаланси в Европейския съюз. Също така и напомня, че финансовото положение в Европейския съюз може да претърпи промени, така щото да се промени брутния национален доход. Както знаете, все още очакваме този документ след разискването тази сутрин на бюджета за 2015 година а, и в това становище трябва да кажа, че се изтъква тревожното положение с бюджета на Европейския съюз по отношение на стартирането на нови програми. Има някои въпроси в доклада Дебакер, които можем да обсъдим. Но няма нужда, защото това, това съвпада и с наше, наше становище. Няма смисъл да дублираме нещата. 15 септември е крайен срок за изменения. Не, извинете, 13. И след това на 30 да гласуваме. Си. Благодаря е, за това съобщение. Има ли забележки или възгледи? Съвсем накратко. Съвсем накратко. От името на колегата Грасле искам да поздравя докладчика господин Торвалд за този доклад. Виждаме, че има много общи неща с това, което беше изложено тук от него. Ние естествено подкрепяме бюджетът да насърчава растежа. Необходимо е програмата още сега да бъде започната. Тук мисля, че също всички сме едини. Е, след това заето с младеща, младежка гаранция, след това зависимостта от е, снабдяване с енергия, структурни проблеми в държавите членки, най-вече структурните реформи в цялата еврозона. Тук е, съществува много голяма взаимозависимост и това проличава или по-скоро пролича в хода на реформите. Колегата Гресле би искала да Посоча още, че държавите членки трябва да се погрижат средствата за заетост и растеж да се използват по-добре, за да може да се повиши конкурентоспособността. Ясно е, че това изисква като условие институциите да изпълнят всички критерии, да извършат всички плащания и съветът също да участва в този проект, който всъщност засяга всички нас. Госпожа Писарло. Си, грация, президент, Да, благодаря, господин председател. Благодаря. Споделям възгледите, изразени в проекта становището. Ще кажа няколко неща съвсем накратко. Най-напред се каза, че вече от години парламентът изтъква значението на европейският бюджет, който трябва да подкрепи разкриването на работни места, като същевременно а, реализира економии но не можем безкрайно да режеме различните бюджетни пера. И както Даниел заключава, необходимо е да се види какво е положението с разходите, не само национални, но и регионални разходи. Ако искаме да оздравим нашите финанси, трябва да осигурим работа на европейските граждани, да могат младите да осъществяват своите идеи, своите умения, да се включват в машината на европейската економика. И ако намалим разходите за това в европейският бюджет, тогава ще трябва да работим по-ефикасно. Трябва да имаме нова система за собствени приходоисточници. Така както не един път сме настоявали в Европейският парламент. Настояваме във всички случаи а, а, да се направят смели, амбициозни предложения в това отношение за да се осигури стабилността на Европа. Иначе ще видим това, на което сме и свидетели, че нещата не се подобряват, все повече предприятия затварят врати, а необходима е стабилност. Наред с стабилност необходими са структурни реформи. Необходими са реформи в пазара на труда. Необходими са нови инвестиции за насърчаване на заетостта защото иначе няма да бъдем в състояние да се конкурираме с другите развити и развиващи се световни економики. Държа всичко тези съображения да бъдат взети предвид, когато обсъждаме приоритетите. Необходимо е да се гарантира растежа и необходимо е страните членки, особено страните от еврозоната, да проведат всички необходими реформи за гарантиране на растежа, разбира се, но също така а, и да гарантират бъдещето на младите поколения. Има ли някой друг, който иска думата по тази точка от дневния ред? В такъв случай, тъй като няма, ще ви напомня само, че а, срокът за внасяне на изменения е 15 септември в 17 часа. А ще гласуваме в комисия по този въпрос на 30 септември. И така, ако сме приключили с точките от нашия дневен ред, обръщам се към вас за да попитам има ли изказвания по точка разни. Има ли някой, който иска думата по точка разни? Изглежда, че няма. И разбира се, ще помоля координаторите да останат в залата, тъй като тази сутрин прекъснахме работата на заседанието на координаторите, за да може да започне заседанието на бюджетната комисия. Благодаря на всички, които участваха на това заседание сутринта и след обед. А следващото заседание ще бъде в четвъртък, 11 септември от 9 часа сутринта. А, моля да останат само координаторите.